предлага нов бюджет с още повече средства, които да влязат в хазната му. Хората обаче имат усещането, че нямат никакво влияние върху решенията, които засягат живота им. А това бе идеята на принципа на субсидиарност. Затова предлагам парламента да изключи автопилота, да спре централизацията, да зачита принципа на субсидиарност и да остави националните правителства да вземат решенията и да преценяват кое да решават сами и кое да оставят на, за решаване от Брюксел. Това означава много по-голям ангажимент на самите хора. Надявам се, че това ще стане именно във Великобритания, след като тя напусне Европейския съюз. Председателката, благодаря. Господин Ждеховски от НП. Парти, мушна... Аз не съм член на така наречената партия Брексит. Може би ми харесват членовете на тяхната партия. Аз съм посещавал техните е, партийни централи. Знам как работят, знам какво правят, знам какво прави Европейския съюз. И въпреки, че съм за реформа на Европейския съюз, аз знам, че този бюджет се приема с единодушие. Е, основава се на предложения на Европейската комисия, на изменения и коментари от европейските страни, от парламента и от националните парламенти. Но аз не живея в Мехур, за разлика от някои депутати в Европейския парламент, които смятат, че ние сме откъснати от нашите народи и от нашите граждани. Подобно на вас, аз споделям съмнения и знам, че трябва да бъдат увеличени е, средствата за агенцията по обежище с 3,43 милиона милиони евро. Защото именно тази агенция в момента отговаря за Галилео и ако става въпрос за агенцията за телекомуникации. Тези средства са абсолютно необходими. Е, ние трябва да можем да се справим с нови предизвикателства. В частност, безопасността на нашите народи, на нашите граждани, замяна на навигационния сигнал и изобщо е, други възможности на тази агенция. Надявам се, че при сътрудничеството ще се намерят средства и мисля, че финландското председателство беше най-добро и ще се постигне компромис, който ще бъде добър и за съвета, и за парламента. Е, има е, е, въпрос от господин Сокол. приемате ли въпроса? Благодаря. Благодаря, госпожо заместник-председател. Господин Здеховси, вие споменахте колегите от партията Брексит. Въпросът ми е следния. Защо е, те са толкова неудовлетворени? Ако не съществуваше Европейски съюз, те никога не биха имали възможността да правят всички тези изказвания толкова открито пред обществеността. Защо мислите, че се разпространява невярна информация и лъжи при условие, че е, тяхната страна се ползва толкова видове рабат. Защо не са удовлетворени? Нещо не ми е ясно. Отговор. Благодаря, че ми предоставите отново думата. Не знам, че ще ми трябва дори и 30 секунди, за да отговоря. Аз съм следвал психология в Австрия. Е, има много хора, които не са удовлетворени. Има най-различни случаи на неудовлетвореност. Ние сме ги изучавали, но много рядко може да се приложи подобна диагноза на някои депутати от Европейския парламент, като диагнозата, която видях в Австрия, когато следвах е, психология. Това е отговора ми. Председателката, господин Дойч има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, беше заявено, че бюджета не е добър. Че той няма да бъде прият. Мечтая решението, което ще вземем утре, да се превърне в реална позиция на парламента за бюджета за 2020 година. Призовавам всички да подкрепят предложението, независимо какви резерви или опасения имат. Предложението на парламента включва инициативи и изменения, чиято цел е да позволят бюджета да се увеличи с около 3 милиарда за 2020 година. Особено, що се отнася до кохезионната политика. Това е една сериозна крачка напред. Благодарение на нея бихме избегнали ситуация, в която ще се сблъскаме с проблеми, които вече видяхме през изминалия 7 годишен период. Затова Призовавам да подкрепите текста. Господин Кирцус. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа на нашите британски колеги. Не се притеснявайте за своите национални разходи. Защото сега има едно правило, според което всяка година се спазва цело 3%. Ако някой говори за 4 или 5% от брутния национален приход. Помнете, че господин Джонсън е дал указание да се увеличат обществените разходи, за да се потуши общественото недоволство в резултат на излизането на Великобритания от Съюза. А ние имаме 3%. Помислете си за последните 10 години – Съвсем очевидно е, че ще трябва да се положат повече усилия за финансиране. Мисля, че съвета трябва да помогне на парламента да се гарантира необходимото ниво на разходи. Благодаря, господин Ярубас. Благодаря. Искам в началото да поздравя е, е, госпожа докладчика за това, че е постигнала качествен компромис. Европейския съюз трябва да бъде по-активен в ключови области през 2020 година, т.е. нашия бюджет трябва да бъде увеличен с 2,7 милиона спрямо предложението на Европейската комисия. Ние предложихме е, с 107 милиона от бюджета за активната защита на климата, младежка безработица, еразъм, малки и средни предприятия, научно-развойна дейност, е, като включим изключително е, важните проучвания, е, свързани с рака. Трябва да се борим и срещу африканската чума по свинете. Това е заболяване, което се отрази на живота и на много семейства в Полша. Аз предложих и програми за наблюдение на така наречения DarkNet. Необходими е, са средства за всички услуги, свързани с защитата на гражданите от незаконни действия в Даркнет, незаконен интернет. Надявам се този компромис да получи подкрепа утре от широко мнозинство. Председателката благодаря господин Хава, е НП. Doamnă președinte, domnilor, domnule комисар, благодаря много, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин комисар, Искам да ви благодаря за това, че ми позволявате да се изкажа. Аз съм нов в парламента и малко се опасявах, че ще остана сам в пленарната зала, защото всеки, който се изкаже, излиза от залата. Всъщност, най-демократично е да се изслушваме взаимно. Това означава и да се получаваме един от друг – това е в известен смисъл проява на солидарност, за каквато много говорим в Европа. Мисля, че част от присъствието ни тук е свързано с правото да изслушваме другото. Ние не сме съгласни с съкръщенията. Това по същество. Аз няма да гласувам за намаляване на е, средствата, е, които допринасят за хармоничното развитие на местните общности. Искаме много е, да постигнем, а все по-малко пари отпускаме за тези стремежи. Европа трябва да бъде важно действащо лице в глобален мащаб, да има повече конкурентоспособност, да бъде цифровизирана, да се бори с промените в климата и да бъде водеща в това отношение. За това са необходими повече средства, но също така е необходимо и да се изслушваме един друг. Благодаря. Сега колегата Спираки НП. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин представител на съвета. Ако погледнете намаляването на средства в проекто бюджета за 2020 година, ще видите, че се засягат области като създаването на работни места, младежката гаранция, научната дейност, както и способността на фонда EFSI да генерира допълнителни средства. Ако погледнете пък многогодишната финансова рамка, ще видите, че за следващите 7 години между 2021 и 2027 ще е необходимо да се намерят компенсаторни механизми. Имаме нужда от така наречения справедлив преход. Това е изключително важно за държави като моята Гърция – Ние трябва да намерим необходимите средства за борба срещу измененията в климата и за всички други инициативи. Мисля, че е необходимо да погледнем още веднъж проекта за намаляване на средства и е необходимо да предвидим съответната гъвкавост. Благодаря. Така приключваме с дебата по същество. Започваме с спонтанните изказвания. Има пет колеги, които са заявили желание да се изкажат. Започваме с господин Дали от социалистите и демократите. Съм Тодор Чуфадаро, медик. Благодаря, госпожо председател. Аз съм лекар. Е, лекар в спешно отделение в град Яш в Румъния. И искам да спомена нещо за тази община, за тази болница, предвид онова, което ние правим в е, тази зала за европейския бюджет. Твърде малко говорим за здраве. Ние подкрепихме програма в тази област, по този начин 6,2 милиона евро могат да бъдат предоставени. По този начин е, лекарите ще работят при спешна потребност, например при пожари, при наводнения, при природни бедствия. Ние смятаме, че са необходими ефективни мерки, за да се подкрепят подобни действия. И за това приканвам Европейския парламент от името на всички пациенти и потенциални пациенти. Обръщам се към Европейската комисия. Развивайте европейския механизъм за е, е, гражданска защита. Помага се работата на лекарите, терапевтичната дейност, когато има лекари в е, критична ситуация или с множество травми. Е, трябва държавите членки да се вземат с работа. Напомням ви положението в спешното отделение в е, Яш. Можем да подкрепим това чрез европейски бюджет. Необходими са средства, за да има план за борба срещу рака в Европейския съюз. Благодаря ви предварително. Нека не забравяме здравето. Egy perces hozzászólásokra van lehetőség a kecsdiára, és most megadnám a szót Wallace képviselőtársunknak a GUE-ból. Egy percre. Благодаря. При спонтанните изказвания имате право да се изказвате в продължение на една минута. Комисията иска да увеличи растежа и приобщаването, говори за борба с промените в климата, за подпомагане на младите хора, на правата на човека, обаче действията за борба с промените в климата не съответстват на растежа защото така растат емисиите. Ние говорим за неотложни действия, които са необходими за борба с климата, но са нужни дела, а не думи. Вярвам, че трябва да се модернизира. Но ако разбира се, искаме да постигнем нещо, трябва да се борим с неща като бедността, с трудностите на малките и средните предприятия. Не бива да отделяме прекалено много пари за резерв, след като има толкова много бедност и толкова неравенство. Да, говорите за правата на човека, но правата на човека са огромна тема. Правото на здравеопазване, правото на заплата, която да ви стига, са все част от правата на човека. Говорите за европейски ценности и за правата на неправителствените организации, които подпомагат правовата държава. Ами, каква правова държава? А затвора за каталунците, а затвора, в който е Джулия Насандж. И има прекалено много несъответствия във вашия подход. Благодаря. Благодаря. Господин Сокол от НП. Хвала лепа, госпожо подпредседница. Благодаря, госпожо заместник-председател. Измененията в климата, технологичното развитие, миграцията, новите технологични предизвикателства. Всичко това са проблеми, които Европейския съюз трябва да реши. Радвам се, че предложението, проекта на бюджет на парламента е възможно най-прогресивния. Кохезионната политика и ОСП се основават най-вече на принципа на солидарност. На основата на този принцип беше и създаден самия Европейски съюз. Солидарност с по-слабо развитите държави, като Харватия, държавата от която съм. Парламента предлага увеличаване на финансирането по хоризонт 2020 предлага се увеличение с 1 милиард. Имаме нужда от по-равнопоставено разпределение на средствата. Що се отнася до Хоризонт 2020, непропорционална част от тези средства отива за богатите държави, които имат развита инфраструктура и които имат конкурентно предимство спрямо останалите. Затова имаме нужда от изравняване на отправната точка за всички държави и онези, които изостават, трябва да могат да настигнат по-силно развитите. Затова имаме нужда от Хоризонт 2020. След това давам думата на колегата от Сузите и Демократите. Вие имате думата. Господин Мавридис е моето име. Όσοι επιθυμούμε μια δυνατή Европи θα... Е, всеки, който иска по-силен Европейски съюз, трябва да намери парите, трябва да го материализира. Можем да се борим за цифри. Господин комисар, аз чух на какво ни заставяте, когато говорим за бюджет, за Турция, за добавена стойност за Европейския съюз. Господин комисар, ако това е началото на последния парламент, вие бяхте тук, аз бях тук, обсъждахме парламента, обсъждахме бюджета дали разбрахме преди 5 години какво трябва да се прави. Ако бяхме разбрали какво стана всъщност, данъците продължават да подромват демокрацията в страните. В Северна Македония, в Сирия, или в изключителната економическа зона в Кипър. Имам пряк въпрос към вас. Мислите ли, че същите методи ще доведат до различни резултати след 5 години? Председателката благодаря. Господин Келер, Реню. Разбира се, парламентите, е, държавите членки вземат решения, които значително се отразяват върху това, което ние тук решаваме. Ние имаме големи демографски проблеми, застаряващо население, проблеми с климата, недостатъчна научна и развойна дейност. Има много други области, в които не сме инвестирали добре. Това означава не само Европейският съюз не е инвестирал достатъчно, но и правителствата. Затова трябва да имаме предвид какво правят отделните държави, когато правим преценката си за бъдещо развитие. Пактът за стабилност и растеж е пречка за бъдещи инвестиции и искрено вярвам, че бюджетът на Европейския съюз е само една много малка част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Този пакт трябва да бъде преосмислен, да бъдат накарани правителствата да мислят за дългосрочни инвестиции в околната среда, в развитието и е, в е, образованието. Само така развитието ни ще стане по-динамично. Благодаря. С това изчерпваме спонтанните изказвания. Искам да дам думата на господина Тингер от името на комисията госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Много внимателно изслушах всички ваши аргументи, критики, предложения. Аз заедно с моите подчинени в идните няколко дни ще направим пълна оценка на това, което чухме днес. Това, което казахте, ще бъде в основата и на едно проучване, което ще се появи само след няколко дни. А пък измененията, които ще приемете утре, както и измененията на съвета, с които вече разполагаме, ще бъдат също подложени на оценка. ще разгледаме въпроса за резерва и условията, свързани с резерва, както иска парламента. Надяваме се, че бюджета за 2020 година ще бъде в крайна сметка прият без резерви. Чух изказването на колегата Мик Уолес. Мисля, че това е изключително интересно. Нека да му отговоря. Растежа в разрез ли е с защитата на околната среда? Не е задължително. Аз мога да си представя растеж в европейската економика не в ущърп на околната среда. Трябва да се направи обаче опит да защитим климата или ако не го защитим, поне да бъдем климатично неутрални. Ще ви дам един пример. Сектора на услугите. Там, където Например, има хора, които се грижат за деца и за възрастни хора, там където се предоставя образование. Има емисии и от този сектор, например, от комините на сградите, където са тези хора, но това пречи ли на растежа на економиката? На следващо място енергетиката. Казва се, че има нужда от повече ветрена енергия. На островите обаче, за да се изградят такива ветрени генератори, защото най-често те там се разполагат, има нужда от различни метали, сред които алуминий, мед и така нататък. Откъде се получават те? Или в Европа, или от чужбина, където често ставаме свидетели на много емисии или пък на дъмпинг на цените. Не е задължително растежа да бъде обвързан с нарастване на емисиите. Това искам да иллюстрирам с тези примери. В последните години ставаме свидетели на економически растеж и въпреки всичко намаляват емисиите на въглероден двуокис. Т.е. ако економиката е екологично съобразена, е възможно да се осъществи и екологично чист растеж. Накрая, относно регионите, които изостават. Надявам се, че в държави като България, Харватия и така нататък ще се постигне точно същото високо ниво на социално развитие, както в Дъблин или в Штутгарт, например. Политиките насочени към иновации, към растеж, към кохезия са насочени и към това, за което говоря. Възможно е, възможно е всичко това да се осъществи. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на господин Тили Кайнен от съвета. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, господин комисар, дами и господа. Е, внимателно слушах е, доводите, които бяха преведени по време на тази оживена дискусия. Отбелязах си различните ви мнения. Е, бих искал да благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка, на председателите на парламентарните комисии, на изказалите се от името на групите за ясните ви доводи. Е, но е, работата в е, Европейския парламент беше пояснена по този начин. Запознах се с вашите приоритети и ще ги кажа на колегите в съвета. Някои от казаните неща заслужават внимание. Съвета прави каквото може, е, за да има конструктивен диалог, за да може да се постигне споразумение по бюджета за 2020 година в рамките на предвидените от договора срокове. Благодаря ви за вниманието, за което. Председателката, благодаря. Сега давам думата на госпожа Холмайер като докладчик. Либе комисар, либе Уважаеми господин комисар, Уважаеми е, представители на съвета, госпожо председател, колеги, госпожи и господа. Най-напред искам да откликна на казаното от господин Кар за националната компетентност. Той каза, че Европейският съюз не добавя кой знае какво към това, което правят държавите членки и че има една разпокъсаност между усилията на различните субекти. Мисля, че трябва да препрочетете бю бюджета. Вижте увеличенията за лабораториите, за университетите, за взаимната оперативна съвместитост, за двигателите с вътрешно горение и тяхната замяна, за научните изследвания, за намаляване на емисиите на въглероден двуокис, за това какво може да се направи за развитие на химията, Тоест, да кажем, в стоманодобива производството да е неутрално от гледна точка на въглероден отпечатък. Всичко това фигурира в бюджета, защото подобни научно, из... научни изследвания водят до мултипликационен ефект. Искаме да бъдем модерни, искаме да бъдем конкурентоспособни, да щадим околната среда. И за това се нуждаем от научни изследвания, които при тези условия да ни гарантират конкурентоспособност. Уважаемо председателство на съвета, уважаема Финландия, трябва да кажа, че ми се иска да няма чак такъв стоицизъм. А усилията ни да бъдат общи. Естествено, трябва да се стремим и към компромиси, но се нуждаем от видимо движение. Съвета трябва видимо да направи крачка в нашата посока. И това трябва да стане до 14 декември. Искаме сигнала, който ще изпратим, да бъде категоричен – и той да бъде изпратен от всички институции. Имаше доста колеги от редиците на привържениците на Брексит, които се изказаха днес. Всички те трябва да знаят, че Сметната палата е казала какво мисли и за Великобритания. И Великобритания в разходите си на европейски средства не е безупречна. Ако има грешки, те подлежат на отстраняване. Няма значение дали ги прави Германия или Великобритания, но ние се нуждаем от смислен бюджет, от взаимно уважение и от движение напред. Председателката, благодаря. Госпожа Гардия Забал, две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Холмайер вече придаде един достоен завършек на нашия дебат. Когато говорим за преговори между съзаконодателите, искам да кажа, че парламента ще се бори за гъвкавост. Бъдете убедени. Времето доста напредна. Благодаря на госпожа Холмайер за работата и благодаря на всички докладчици в Сянка. Освен това, които допринесоха за общата парламентарна позиция. Не знаем дали ще водим преговори с господин Оттингер или с неговия наследник, господин Хан. Искам да благодаря на господин Оттингер. Няма да му казвам довиждане сега. Много нощи прекарахме в битка за европейския бюджет, много нощи прекарахме в разглеждане на цифри, данни с цел защита на нашите позиции. Има много предразсъдъци, между другото, спрямо политики, които считаме за фундаментални. Така ще приключа и благодаря. Благодаря и на вас, казва председателката. Така приключваме с дебата. Гласуването ще е утре. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, искам да ви информирам, че не е поступило искане да се подложи на гласуване коригендума, внесен от ИТРЕ, ЛИБЕ и ЮРИ, тези парламентарни комисии. Тези коригендуми които са повече от един, бяха оповестени вчера. Съответно, по силата на правило 241, параграф 4, тези коригендуми ще се считат за одобрени. Благодаря ви. И сега преминаваме нататък. Следващата точка от дневния ред е доклада на Петри Сарвамаа той се нарича освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година Европейска служба за подкрепа в областта на убежището или ЕАЗО. Номера на доклада е А9-0011 наклона на черта 2019 година. Преди да открия дебата, бих искал да ви обърна внимание на следното. Въпросите с синя карта, които бихте желали да зададете, както и заявленията за участие в процедурата на специалните изказвания или спонтанните изказвания, всички тези заявки могат да се правят чрез използване на вашите електронни карти по електронен път. Затова не забравяйте електронните си карти. Сега ще дам думата за 4 минути на докладчика господин Сарвама. Благодаря. Аз искам да благодаря на съдоклашниците на комисията, на мрежата на европейските агенции, както и на сътрудниците на парламента за ценностната им работа по време на процедурата по освобождаване е, за 2017 година. Днес обсъждаме последното освобождаване от отговорност за настоящата година. Европейската служба е видима в държавите членки и пряко се отразява на ежедневието на гражданите на Европейския съюз. Това се отнася в най-голяма степен за тази Европейска служба за подкрепа в областта на обежището. Е, кразата на бежанците се е, задълбочи от 2015 година насам. И въпреки, че според статистиките кризата е под контрол, трябва да гарантираме, че нашата система за убежища може да избегне последващи кризи за в бъдеще. Именно поради това средствата от европейския бюджет, които се разходват, трябва да се разходват ефективно и всяка измама при употребата на обществени средства трябва да бъде предотвратена. За съжаление, в случая с ЕАСО е, това не се отнася. Е, Европейската сметна е, палата даде становище, което е неквалифицирано по а, е, а, е, законността на всички извършени плащания за всички европейски агенции, с изключение на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Ние искаме да кажем, е, че всъщност Сметната палата разработи против на нашето становище. А, ние установяваме, че има е, несъответствие с правилата на плащанията и на на тръжните процедури. Ето защо през марта 2019 година Европейския парламент отложи освобождаването от отговорност е, за директора на ЕАСО за въпросната финансова година и да отложи приключването на сметките за посочената 2017 година. Е, властите, които освобождават от отговорността, именно бюджета, е, е, комисията за бюджетен контрол с почти пълно единодушие отказа от освобождаването от отговорност ЕАСО за финансовата година 2017 година. Имаме предвид следните въпроси. Първо, установеното за от ОЛАФ във връзка с неизправности при тръжните процедури, неправилно използване на публичните средства, неправилно социално управление, е, управлението на човешките ресурси, използването на защитата на личните данни е, и е, на второ място постоянни мерки за несъответствие с правила се отразяват в неадекватна вътрешна система за контрол. И на трето място борбата срещу неправилни плащания стига до 7,7 милиона на евро, т.е. 10,3% от всички извършени плащания от ЕАСО през 2017 2017 година. Допълнение на което трябва да подчертаем, че бюджета за финансовата 2017 година беше изпълнен при надзора на предходното ръководство, т.е. този доклад се отнася за освобождаването от отговорност именно за тази година. Въпреки е, това ние задължихме новото ръководство на ЕАСО да пристъпи към амбициозни реформи, т.е. да се приложи система за вътрешен контрол. Е, като цяло ние не можем можем да правим компромис с, с правилното управление и с здравото финансово управление на европейския бюджет. И аз се надявам, че този парламент няма да направи това. С подобни констатации, както за ЕАСО през 2017 година, ние отказваме да освободим от отговорност. И мисля, че само по този начин можем да действаме. Председателката благодаря. Благодаря. От името на Европейската комисия господин Йотингер има думата за 3 минути. Е, Госпожо председател, госпожи и господа, почитаеми членове на Европейския парламент. Господин Саварма бе докладчик по този доклад. Искам да му благодаря. Мисля, че той е използвал възможността наистина да прекара през сито изпълнението на бюджета за 2017 година. ЕАЗО цели да подпомага държавите членки в изпълнението на тяхната миграционна политика и играе важна роля в изграждането на общоевропейска система за предоставяне на убежище. Това изграждане в момента се осъществява и ние искаме да направим така, че ролята на Язо да се разширява. Това изисква доверие. ЕАЗО е партньор на държавите членки, подпомага функционирането на техните системи за убежище. Броят на заявленията за убежище, които трябва да бъдат обработени, е огромен – не винаги държавите членки могат да приемат онези бежанци, които доброволно желаят да попаднат в тях. Тук ЕАЗО играе огромна роля. Организацията е създала стандарти за условията за прием на бежанци, които се прилагат в цяла Европа. И държавите членки имат всяко право да се възползват от специализираните познания, съсредоточени в ЕАЗО – Например, познанията за страните по происход. ЕАЗО разполага с много задълбочена информация за тях. Значението на тази агенция е една от причините, поради които комисията се е занимала подробно с проблемите на управлението на агенцията. Ние много сериозно се отнасяме към констатираните недостатъци. След 2005 2015 година много стриктно следим какво става в агенцията. Опитваме се да извлечем полки от миналото и от неговите грешки. По отношение на привличането на служители, изразходването на бюджета, неговото контролиране, сме внесли съществени промени. Оказваме подкрепа на ЕАЗО, даваме съвети с цел разкриване на недостатъците на ранен етап и тяхното своевременно преодоляване. Не, ще продължим да правим това и в бъдеще. Но трябва да сме наясно с едно. В Европейския съюз съществуват две категории агенции. Едната категория са така наречените изпълнителни агенции – те подпомагат комисията в нейната дейност. А другата категория са децентрализираните агенции, за които има така нареченото вторично законодателство. По отношение на тях, комисията носи много ограничена съвместна обща отговорност. В управителните органи на тези агенции. Комисията има само представител, но те се състоят от представители преимуществено на държавите членки. И държавите членки могат да ги контролират. Тези децентрализирани агенции функционират в този триъгълник, който се очертава от съвета, парламента и комисията. И те трябва да разполагат с много ясна представа за това в какво се състои дейността им и точно как да бъде извършвана. Понякога представата им не е толкова ясна. И аз това искам да подчертая пред парламента. Ако говорим за децентрализирани агенции, трябва да си дадем сметка, че ролята им през последните години съществено е нараснала – и за това ние самите трябва да им дадем много по-ясни параметри за това какво да правят и как да бъдат управлявани. Те се нуждаят от поддържане на състав, който да работи денонощно. И то при условията на пълна независимост на съответната агенция и поемане на немалка отговорност. И тъй като те носят основната отговорност за това, което правят, именно те са и структурите, които сами трябва да отстранят пропуските си. Да, ние сме длъжни да се получим от грешките, допускани в миналото. Ние работихме съвместно с управителния съвет на ЕАСО и е, с изпълняващия длъжността директор. Това доведе до значително подобрение в дейността. 48 от общо 61 плана за действие бяха успешно приключени. Сметната палата е констатирала недостатъци във вътрешния контрол и в обществените поръчки, е, както и недостатъчно бързо назначаване на хората. През 2018 и 2019 година внесохме значително усъвършенстване в работата на агенцията. Заети са голям брой щатни места. Всъщност, в момента свободните работни места там са само 6 от управленските позиции. И това значително консолидира работата на агенцията – с което отново се повиши доверието към нея. Комисията ще направи тъй, щото всяка предприета мярка за отстраняване на констатирани пропуски да се ползва с пълната ни подкрепа. Управителният съвет е този, който носи отговорност за разкриване, констатиране и отстраняване на съмненията за измами – Необходимо е да се предприемат мерки, за да не се допускат миналите грешки. Така агенцията в бъдеще ще функционира както е предвидено, тя ще функционира правомерно и ще продължи да ни предлага ценната си експертна помощ. informieren und so das Mandat besser erfüllt werden könnte. Евро... ЕАСО трябва с наша помощ отново да се превърне в пълноценна агенция на Европейския съюз. И Ние ще поемем своята отговорност в изготвяне на проекти за изменения, каквито се налагат, и то своевременно, за да може всичко да върви по реда си. Благодаря. Думата има господин Джеховски. ни пане комисар. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин докладчик. Позволете ми да благодаря на господин Сарвама за положените усилия, отлична работа. Неговия текст днес беше също изключително добър и уместен. Той ясно описва всички проблеми. Аз посещавам Малта всяка година. Бях там и през 2017 година и си Помням презентацията от името на агенцията. Тогава чухме как агенцията иска да се разшири, как иска да се справя по-добре с различни задачи и дейности в рамките на ЕС. Беше ни казано как агенцията иска да се превърне в една от най-големите и най-важни агенции в Съюза. Какво се случи след скандала обаче? Агенцията беше де-факто стъпкана Наистина това, което се случи там е скандално. Няма съмнение в това и трябва да подчертаем дебело, че няма да приемем никога нещо подобно да се случи отново. Искам да благодаря на Сметната палата и на Олаф за сътрудничеството по време на разследването на този случай. Той не е приключил, защото самите тези две институции нямат достатъчно голям капацитет. След разследването обаче стана ясно, че е, случилото се ще се превърне в моменто мори за всички други агенции. Такива неща не бива да се случват, отново казвам, никога повече. Благодаря. Сега госпожа Волтерс от името на социалистите и демократите for dealing with migration. Е, Европейски съюз трябва да се справи с предизвикателствата на миграцията. Несигурността по границите направи от миграцията един от най-важните политически въпроси и, за съжаление, твърде често човешка стратегия. Въпросът с, с обежището е труден. Трябва да има координирана политика на държавите членки по обежищата, да се подобри прилагането на съвместната европейска система за обежища, да се подкрепят държавите членки по под натиск, като Гърция и Италия. За да може ЕАСО да из... поеме всички тези тежки задачи, е, агенцията трябва да бъде подкрепена. И тя беше подкрепена от социалистите и демократите. За съжаление обаче от гледна точка на бюджетния контрол, през 2017 година и предходните години е имало е, много нередности. Е, тези нередности са свързани с управлението на човешките ресурси, както и при извършването на плащанията. И те са такива, че че утре социалистите и демократите няма да могат да гласуват за освобождаването на отговорност през 2017 година. Но ние все пак виждаме подобренията след промяната на ръководния състав през 2018 година. Новият директор господин Бори можа да постигне напредък в борбата срещу сериозни проблеми и като разработи действия за бъдещето. Тя заслужава цялата подкрепа, която можем да й окажем, за да приложи тези действия. България. И за това нека при резолюцията, която ще се гласува утре, да се подчертае това политич... този положителен напредък. Да се надяваме, че АСО ще загърби проблемите и ще се заеме с европейската политика по обежищата. Надявам се, че вече можем да вървим напред, защото в края на краищата ЕАЗО ни е необходим като ключов съюзник за общите ни предизвикателства при миграцията, за да се избегнат бъдещи човешки трагедии по нашите граници. Господин Штругарио има думата за две минути. Група Реню. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на румънски. Господин комисар, драги колеги, според мен трябва да решаваме успешно проблемите на общата миграционна политика и за тази цел трябва да сме единни и да внимаваме как се изразходват средствата от бюджета, защото те идват от джоба на европейския данакоплатец. ли licitațiilor публиче ла cheltuirea и a бани? Във всеки момент трябва да сме наясно с това как се изразходват обществените средства. А когато констатираме недостатъци, трябва да умеем да се защитаваме. Като същевременно не забравяме защитата на личните данни. Трябва да даваме пример за добра практика. И това особено въжи за парите, които са ни поверили 500-те милиона граждани на Европейския съюз. През последните е, години сме вземали решения с много голямо финансово изражение. Е, важно е да можем да се отчитаме пред европейските граждани. Не можем да харчим безотговорно парите им – те могат да бъдат изразходвани само за конкретни резултати. Не бива да забравяме същественото в политиката за предоставяне на убежище. Не трябва да забравяме също така, че освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета тук не е формалност. Всяка злоупотреба с обществени средства, с средства на Европейския съюз, не може да бъде допустима. Това въжи както за всички европейски агенции, така и в частност за ЕАСО. Благодаря, госпожо. Госпожа Тападел. Благодаря. Уважаеми колеги, Европейския съюз има нужда от добре функционираща ЕАСО. Гражданите и всички ние, депутатите, очакваме, че ще бъдат изпълнени всички правила, независимо дали са с финансов характер или други. Искам да благодаря на новия директор Нина Грегори за положените усилия. В плана за действие на ЕАСО, нов по своя характер, има мерки, които водят до значителен успех. Това беше споменато. По-настоящем ЕАСО става свидетел и на голям растеж, не само по отношение на средствата, с които разполага, но и по отношение на персонала. ЕАСО има нужда от подкрепа, за да се превърне в агенцията, от която имаме нужда. Тази агенция трябва да може да изпълнява своите действия, своята роля да подкрепят държавите членки в обработката на молбите на онези, които идват търсейки закрила в Европа. Ако искаме наистина да осъзнаем каква трябва да е аз, от която имаме нужда, то не би следвало да освобождаваме агенцията от отговорност за 2017 година. Но очаквам с нетърпение месец март 2020 година. Тогава ще освободим АСО от отговорност, надявам се. Благодаря. Колегата Кус има думата. Господин председател, дами и господа, Искам да ви напомня, че темата, която обсъждаме днес е освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година. Ние не говорим е, за плюсове и минусите, говорим за е, изпълнение на бюджета. Някои, които всяват е, страх, е, едва ли будят изненада, защото те забравят за какво точно говорим. Нека да имаме предвид, че освобождавайки някой от отговорност, ние трябва да заверим неговия баланс за определена година в случая случая за 2017 година. Докладчика е тук. Повече от 10% от средствата не са разходени съобразно правилата. Именно поради тази причина ние не можем да освободим от отговорност тази европейска служба.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 силно присъствие. Винаги имате категорично мнение. Малко са политиците с такова. Сега конкретно по темата. Много рядко един директор на агенция на Европейския съюз и то толкова важна агенция бива принуден да подаде оставка. А Работата с бежанците е от огромно значение за всички, включително тези, които не проявяват иначе интерес към политиката. Тъй, че не е чудно, че толкова много хора проявяват интерес към работата на тази агенция. Бюджетът за тази година е изпълнен, обаче най-много пищят онези, които имат собствени грехове. Най-много те се оплакват от начина по който другите държави се отнасят към миграцията. Благодаря, господин Урбан Креспо. Благодаря, господин председател. Току-що се върнах от остров Лесбус и от бежанския лагер там. Видях с очите си как се нарушават човешките права там и какви са условията за живота. Те са ужасяващи. Различни неправителствени организации поставят под въпрос ролята на ЕАЗО. Говори се за пропуснати плащания, липса на административен капацитет, необучен персонал, неадекватни операции, систематично отблъскване на сирийци и иракчани възоснова на тяхната националност. Въобще демо... извинете, дискриминация възоснова на национален а, характер. Това е изключително жалко. Искам да кажа, че като се вземе предвид и печалното споразумение с Турция, то би трябвало да променим цялостната си политика и да имаме политика за предоставяне на обежище, която да се основава на хуманизъм а не ЕАЗО, което да преследва собствени цели. Благодаря, господин Лагос. Проекипсе με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παροχής Ασύλου. Проблема, е, който възникна с ЕАСО е важен проблем. Той е, е красноречив за целият бизнес, който се върти около европейската миграционна политика, средствата, които са предназначени, е, действията, които се развиват. Е, ние не можем е, просто да не отпускаме пари. Но неправителствени организации разхищават е, средства на Европейския съюз. Важно е нещата да не спрат до тук. Трябва въпросът да бъде отнесен до обществения обвинител, защото има хора, които се възползват е, от е, от трагедията на бежанците и от е, проблемите на страни като моята Гърция. Има неправителствени организации, които просто са извършили престъпления. Господин Лопес Агилари, има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар. Ние в нашата комисия подкрепихме Съзнаването на службата за подпомагане на държавите членки в областта на убежището. Ние искаме да създадем обща политика на Европейския съюз в тази област. И тук трябва да изхождаме от много солидни данни, за да различаваме истината от лъжата. Нуждаваме, нуждаем се от общо управление на политиката за предоставяне на убежище, от общо управление на миграционните потоци. Сега, казвайки това, не бива да пропусна колко злощастен е този блокаж на регламента в съвета. Защото пакетът за обежището не може да бъде прият. Сметната палата е констатирала пропуски през 2016, 2017 и особено през 2018 година в тази агенция. Особено това въжи за обществените поръчки. Управлението на всяка е- агенция на Европейския съюз трябва да бъде максимално прозрачно. И затова Комисията по граждански права и свободи винаги е подкрепила агенцията и ще продължи да я подкрепя, но само при условията на пълна прозрачност. Благодаря, господин Зимиок. ЕАЗО е пълна катастрофа. Там просто се изливат пари. Ние нямаме нужда от агенция за обежището, имаме нужда от агенция за връщанията. Вместо да прахосваме пари, нека да ги използваме за ефективна защита на външните ни граници. Крайно време е да се спре незаконната миграция, тя трябва да стане нула. Особено като се има предвид войната в Сирия много по-ефективно трябва да се защитават нашите граници,